Dear colleagues, I would like to start the meeting because we are having just one hour. Уважаеми колеги, нека започнем заседанието, защото имаме само един час до 10 часа, а този първи обмен на мнение е много важен. Затова нека първо приемем дневния ред като трябва да ви уведомя, че госпожа Рюле, която е докладчика по договорите за концесии не може да дойде този следобед, когато щяхме да разглеждаме доклада. Ето защо ще се опитаме да обсъдим доклада след гласуването, ако успеем да се справим по-рано. Ако не, след обед ще проведем обмен на мнения с крайен срок за внасяне на измененията. Нямаме други заявки за промяна в дневния ред, следователно мисля, че можем да го приемем. Знаете, че заседанието ни се излъчва електронно. Нека кажа още от началото, че графика, който е предвиден за заседанието, е по-скоро приблизителен. Не дейте да разчитате непременно на същото разположение във времето. Сега нека преминем към одобрението на протокола от заседанието от 11-12 юли. Ако няма възражения на края на заседанието, протоколът ще се смята за одобрен, а протоколът от септемврийското заседание още не е предоставен. Съобщения на председателя нямам съобщения. Нека преминем към четвърта точка, много важна за нашето заседание, размяната на мнения с господин Хацидакис, министър на развитието на Гърция. Той ще представи актуалното състояние на политиката на сближаване в Гърция. Веднага ще му дам думата. Заповядайте, господин Хацитакис, споделете с нас всичко, което смятате, че трябва да се каже тук. Thank you, President. Благодаря ви, госпожо председател. Бих искал да благодаря на всички тук, на председателя, на колегите. Всъщност за мен Европейският парламент е познато място защото между 1994 и 2007 година аз самият бях евродепутат от участвах в договарянето на предишния пакет по сближаването. Ето защо наистина имам чувството, че съм у дома си. Всичко е същото, освен тази сграда, която е нова. Всъщност, когато бях евродепутат, много от колегите ми са все още, както виждам, тук. И това не се е променило много, но това, което се промени е економическата ситуация. Когато напуснах Европарламента през 2007 година, не бяхме изправени пред такава драматична криза. Това със сигурност въжи и за моята страна – ние сме изправени пред много сериозни проблеми и трябва да се справим с кризата възможно най-бързо. Ще започна краткото си изложение, като се спра на пречките в Гърция. Принципно, ние трябва да се справим с три трудности. Първо, да се възстанови доверието в страната – Второ, да се извършат структурните реформи. И трето, да се реши проблема с ликвидността, защото той затлачва нашата економика. Ще започна с първия проблем – битката, която ще трябва да водим за доверие. Това всъщност е първия стълб. Трябва да ви кажа, че гръцкото правителство, премиерът, всички три партии, които подкрепят правителството, а и целият гръцки народ, са твърдо решени да се впуснат в тази битка, защото това е битката на нашето поколение. Ние знаем, че доверието е много важно. Необходимо е да изненадаме приятно всички, да покажем своята решимост. И решимост е ключовата дума за нас. Ето защо гръцкото правителство е решило, че ще пренебрегне политическата цена и ще приеме всички необходими мерки, за да убеди целия свят, че ние не сме загубена кауза – ние сме важна част от Европа, защото гърците са европейци. Така че трябва да останем и в Европа, и в еврозоната. Ако продължим със същата решимост, тогава ще сме успели наполовина. Струва ми се, че след изборите в Гърция Климатът се промени. И битката за доверие сега се води ежедневно, за да стигнем до пълната промяна. Така че, както казах, една от пречките е липсата на доверие и за това ние ще продължим с нашите усилия за възстановяване на доверието. Така че отново, както казах, да изненадаме приятно пазарните инвеститори и нашите приятели в Европа. На второ място, ние извършваме структурни реформи. Те са изключително съществени. Необходимо е да подобрим нашата конкурентоспособност, а за да го направим, трябва да продължим с извършването на структурни реформи. Сега ще имаме и Министерство за структурните реформи. През август набелязахме 10 конкретни цели, свързани с най-различни области, като приватизацията, обществените поръчки, либерализирането на пазара – и управлението на структурните фондове. Всички тези цели бяха подкрепени от Европейската комисия още в деня на приемането им. Ние решихме да назначим координатор на проектите по всяка отделна цел. Зададохме ясен график, за да изпълним своите задължения. Тройката отчита усилията ни. Освен това, мога да ви дам някои примери. Ние, например, представихме новия закон за инвестициите, сега върви общественото допитване, там се предвижда една ускорена процедура – Организирахме Министерството така, че да действа като единен разрешителен орган при стратегическите инвестиции. Даваме на инвеститорите и възможността за самооценка, за да се намали бюрокрацията и да се създаде добра среда за бизнеса. Подписваме и договор с ОИСРА за да се използва тъй наречения набор от инструменти за конкурентоспособност. Ние искаме да премахнем пречките и да създадем сътрудничество с международните организации. Знаем, че либерализирането на економиката ни е много важно. Това е важно за конкурентоспособността на страната и за потребителите. При обществените поръчки също приемаме конкретни законодателни мерки. Продължаваме работата и по приватизационните проекти. Например, нашето министерство отговаря за железниците. И в момента разговаряме с комисията, за да решим проблема с държавната помощ. Надяваме се на по-късен етап да започнем процеса на приватизация. Ще спра до тук с примерите. Мога да дам различни примери от различни области. Както казах, ние сме твърдо решени да продължим изпълнението на структурните реформи, защото след възстановяването на доверието в страната е много важно да се извършат структурните реформи. Това ще ни позволи да преодолеем всички критични проблеми пред нас днес. И възстановяването на доверието и извършването на структурните реформи обаче зависят от собствените ни усилия в Гърция. Има и една трета пречка и нейното премахване вече не зависи от самите нас. Зависи от вас. От Брюксел. А именно ликвидността. Това е, може би, най-сериозният ни проблем в Гърция. След опрощаването на част от дълга миналата пролет, нашата банкова система се превърна в една празна черупка. Тя вече не работи ефективно. Ето защо споразумението с тройката за рекапитализация на банковия ни сектор е предварителното условие за решаването на проблема с ликвидността. Имаме обаче и неизплатени дългове. Това са средствата, които публичният сектор трябва да изплати на частния. И тук зависим от съгласието на тройката, за да можем да го направим. Без ликвидност няма как да помогнем на собствените си усилия. Няма как да създадем условията за растеж в економиката ни. Нека не се заблуждаваме. Необходимо е да съчетаем мерките на финансовата дисциплина с мерките на растежа. В противен случай финансовата дисциплина няма да проработи. Нямам нищо против нея, тя е необходима, трябва да сме строги, но от друга страна е необходимо да се отчете, че без един реален пакет за растеж мерките в нашата страна няма да проработят. И неуспеха на Гърция ще бъде неуспех на цяла Европа. Това не бива да се допуска. Трябва ни следователно съгласието на тройката, за да решим проблема с ликвидността и да дадем нов старт на нашия банков сектор. Същевременно Европа трябва да изпълни своето обещание за тъй наречения план Маршал за Гърция. Не става дума за свежи пари от други европейски столици. Напълно добре разбираме, че националните парламенти трудно ще се съгласят да предоставят пари на Гърция. Става дума за един реален европейски подход – Всъщност, може би най-добрият пример е новата многогодишна финансова рамка. Знам, че тя в момента се обсъжда, меко казано, защото трябва да се реши как ще се изпълнява следващия програмен период. Аз бях в Братислава мината седмица, там обсъждахме въпросите с приятелите на сближаването, както те се наричат. Скъпи приятели, всъщност на мен ми се струва, че много от случващото се около многогодишната финансова рамка се приема като доста странно в Гърция. Гърция е страната с най-драстични намаления – поне съгласно някои от най-новите предложения на комисията. Имаме до 40% намаление в сравнение с текущия програмен период. Мисля, че вие добре разбирате, че не можем да оправдаем един такъв подход. Добре, разбирам, комисията прилага берлинската методология, приета 99-та година. Съобразява се с статистиката между 2007 и 2009 година, но това е статистика от преди кризата, следователно тя е абсолютно нерелевантна за нас. Ние сме вече пета година в рецесия, рецесия от 25%. А тази рецесия изобщо не е отчетена. Ето защо не може да се решава, че средствата ще се разпределят без изобщо да се отчете този фактор. В Гърция ще трябва да обясняваме на нашите сънародници, че Европа показва своята солидарност към Гърция, като намалява нейния пакет с 40%. Както ви казах, това е най-рязкото намаление в сравнение с всички останали държави и членки. Затова днес съм тук, да ви кажа, че ние сме решени да се борим за нашата страна. Това е борбата на нашето поколение. Дошъл съм тук, за да ви кажа, че всички ние, правителството, премьера, са твърдо решени да се справят с кризата, каквото и да им струва това е политически. Аз съм днес с вас, за да обясня, че предвиждаме структурни реформи, че сме готови на всичко да либерализираме економиката си и да я направим конкурентоспособна. Но, за да успеем, трябва да разчитаме на вашата солидарност – финансовата дисциплина да бъде съчетана с мерки за растеж и реален пакт за растеж. За да се постигне това, според мен първото, което трябва да направим заедно, е да създадем реален пакет по сближаването за Гърция през следващия програмен период. Това е основното, което исках да ви кажа. Не ми се иска да се впускам в подробности. Гърция има нужда от солидарността на Европа. В това няма съмнение. Обеден съм, че това се разбира в парламента. Ние сме твърдо решени да се получим от е, от случилото се в миналото, ние сме си научили урока. Ние искаме да станем една реална конкурентна економика и сме готови да пренебрегнем политическата цена. Но не можем да се справим сами. Гърция има нужда от солидарността на Европа. И аз съм убеден, че вие ще се окажете солидарни. Благодаря. Um, thank you, Minister, very much. Благодаря ви много, господин министр. Остава ни половин час за дискусия. Така че моля всички колеги, които желаят да се изкажат, да ми дадат знак. Координаторите искат думата. Роди Краца, много колеги от Гърция. Но, моля ви, не говорете по-дълго от две минути, защото иначе няма да остане време министъра да отговори, а след това ни предстои гласуване. И така, не правете дълги изказвания, просто задайте въпросите си, Ламбер. Благодаря много. Точно както ни показа Костис, а, и, ние а, ще бъдем а, кратки и ясни. А, в момента се а, водят преговори със съвета И а, по това време също се водеха такива преговори и се променяха някои неща в регламентите, но а, все още не знаем точно как е ставало това. Та или иначе, нека да следвам примера ти а, и да бъда кратък. Въпросът ми е следният. Как могат да се променят разпоредбите така, че да се дадат повече възможности на Гърция да освои наличните средства? Работихме с целевата група, правихме посещения в Гърция, за да видим какво се случва на място. И се надяваме, че можеш да ползваш своите познания в областта на сближаването, за да ни информираш. След това, по отношение на солидарността, напълно си прав – Има много нови развития в областта на кохезионната политика. Онези, които разчитат на еврозоната да разреши всички финансови проблеми, могат да отидат толкова далече, че да настоят еврозоната да има думата за бюджета и това ще е краят на политиката на сближаване. Благодаря, Констанца Крел. Благодаря, госпожа председател. Много се радвам, че сте отново тук сред нас. Пожелавам успехи на вас и на вашата страна. И мога да ви уверя, че Комисията по регионално развитие ще, подкреп... ще продължи да подкрепя Гърция и за бъдеще. Както каза Ламбърт, е, е, който е докладчик по общия регламент, в момента тече процедурата по съвместно вземане на решение. Е, преговорите такът и не е лесно, но трябва да се борим. Мисля, че са ни необходими повече средства, но а, съвета и приятелите на по-ефективното изразходване на средства а, настояват на обратното. Мисля, че е крайно време а, германския канцлер да си даде сметка, че има нужда не само от бюджетни съкрещения, но и от растеж. Споменахте председателя на работната група за Гърция. Можете ли да ни кажете как вървят нещата? Виждат ли се някакви надежди за гръцката економика? Проистичат ли такива надежди от работата на работната група и какво повече можем да направим, за да ви помогнем да се преборите с кризите? Благодаря. Господин Власък, благодаря. Бих искал да ви приветствам, Костис, тук в Европейски парламент. Съвсем накратко. Поддържате много тесни връзки с Кипър. Имате ли специални отношения или преговори, които биха могли да ви помогнат да разрешите ситуацията? Тъй като а, в крайна сметка те имат председателството в момента от името на зелените. την Ελλάδα σαν χώρα, αλλά και για... Благодаря, господин. Благодаря. Господин министр, тук сред нас сте в много тежки времена за Гърция и за гръцкото общество. Ясно е, а сме го казвали и по-рано, нееднократно. че мерките за съкръщаване на разходите са един от методите за разрешаване на проблемите в Гърция, но също времено е необходимо да се направи всичко възможно да бъдат осъществени структурни реформи. Мисля, че условията в меморандума трябва да се основават на ценности и принципи и на повечето неща, които се случват в Гърция, не са особено свързани с европейските ценности. Ето, например, споразуменията за договорите за заплатите, социалните въпроси, политиката в областта на околната среда. Виждам, че много депутати повдигат тези въпроси, макар че вие не ги споменавате Може ли да се окаже, че усилията за излизане от кризата ще се отразят отрицателно на политиката в областта на околната среда? Ние смятаме, че кризата трябва да се разреши чрез по-добри социални и екологични политики. Споменахте приватизация, евентуално на дружествата, управляващи водните ресурси. Това се основава върху член в договора, но комисията трябва да е неутрална, що се отнася до водните ресурси. Така че имаме известни съмнения по отношение на приватизирането на тези дружества. Освен това, по отношение на малките и средни предприятия. Споменахте следващата многогодишна финансова рамка. Но ние добре знаем, че не е толкова трудно средствата да стигнат до малките и средни предприятия. Малките и средни предприятия се обръщат за кредити към банките. Същевременно в момента не могат да получат това, което им трябва. А именно малките и средни предприятия са в основата на економическото възстановяване. След това, по отношение на публичните инвестиции, е, и там трябва да се внимава, не може да се инвестира в безумни проекти. Роди Краца. Благодаря. Στην Επιτροπή μας σήμερα, ένα χώρο που το γνωρίζετε много се радвам, че сте тук сред нас, господин министр. Тук в нашата комисия. Познавате много добре парламента, познавате и комисията ни, защото сте участвал в разработването на политики, които показаха ангажимент на този парламент към политиката на сближаване. Работи се по голям пакет за економически растеж за нашата страна и се надяваме, че така ще бъдат разрешени финансовите и економически проблеми и гръцката економика ще стане по-конкурентно способна. Все пак искам да повдигна няколко въпроса. Първо, по отношение на освояването на европейските средства, как може то да бъде подобрено? Това би помогнало на економиката. След това, За финансовата стабилност се опитваме да се погрижим чрез сътрудничество с Европейската инвестиционна банка, но има и някои е, забавяния в преговорите и в тази комисия и в работната група и искам да разбера на какъв етап са нещата в момента, защото бихме искали да има резултати на местно ниво, особено в Гърция. По отношение на въпросите за управлението на структурните фондове, въпроси зададени от госпожа Краца и господин Ван Нистелрой. Борим се на три различни фронта. Първо, Опростяване на процедурите. Утре, например, е пресконференцията, на която ще съобща първите стъпки за опростяването на процедурите, за да може да се улесни освояването на структурните фондове. Ще продължим тези усилия. Целта, както сме се договорили и както е записано в меморандума, е да се опростят максимално нещата до края на годината. След това, има някои приоритетни проекти, и сме назначили директори на проекти, които да се занимаят с по- проблемните от тези проекти. След това, по отношение на освояемостта на средствата, трябва да ви кажа, че въпреки отрицателния имидж на страната, по отношение на освояването на средства сме над, евро... над средните стойности за Европейския съюз. Освояван... Освояват се при нас 45 40% от възможните средства, а средното за Европа е 41%. По отношение на фонда за регионално развитие, се справяме особено добре. Що се отнася доказаното от госпожа Крел – когато говорим за ефективно изразходване на средствата, аз съм за това. Не съм противник. по-доброто е, по е, изразходване на средствата не означава по- изразходване на по-малко средства. Целта е да се постигне ефективност, но трябва да се има предвид, че а, когато се намалява, намалява средствата по кохезионния пакет и когато пада брутния вътрешен продукт, това е едно двойно намаление. Що се отнася до работната група, те, тя се намества в някои а, области, където има смисъл от това. Например, поземления регистр, насърчаването на износа, техническа помощ за опростяване на процедурите, за рамката за подкрепа от страна на Европейския съюз. Това са основните области, в които работите. И точно това казва и господин Айхенбах пред обществеността. Що се отнася до Кипър? Да, Кипър – момента е страната, в чието ръце е председателството, но на Кипър не може да налага мненията си на останалите. Трябва да се постигне компромис. Но в него не е допустимо да влизат националистични позиции, отхвърлящи европейското бъдеще на страната. Що се отнася до въпроса на господин Хрисокилус, нека да ви уверя, че вземаме предвид екологичното измерение. Смятам, че сме доста внимателни в това отношение. Разбира се, трябва да привлечем инвестиции, трябва да привлечем инвеститори. Няма как да имаме работници и служители без работодатели. Няма как да имаме нощно... Ох, извинете. Развитие без конкурентна способност. Трябва да се следва всички членове на гръцката конституция и всички решения взети от Върховния съд и от Върховния административен съд на Гърция. Що се отнася до малките и средни предприятия, нека да комбинирам отговора на въпроса на господин Хрисогило с отговора на въпроса на господа Жак Краца. Има много програми за малките и средни предприятия, които, за съжаление, не действат много добре заради проблема с ликвидността, защото малките и средни предприятия също трябва да вложат нещо – Програм... Проекта за малките и средни предприятия по МСРФ изисква и малките и, сред... и малките и средни предприятия да вложат нещо, но много от тях са неспособни да го направят. Правим всичко възможно да разрешим този проблем. Но освен това се опитваме е, да вземем предвид и разпоредбите, обсъждани в Европейски парламент за инструмента за споделяне на риска. Преговаряме с Европейската инвестиционна банка и е, принципно съм дал съгласието си за един проект е, за до 1 милиарда с е, еф, лостов ефект, където се използват средства от МСРФ е, с натрупване. Надяваме се, че всичко това ще е, доведе до конкретни малки мерки за малките и средни предприятия през ноември. Трудно обаче, защото ни се налага да действаме в много трудно финансова и економическа обстановка в Гърция. Но нямаме каквито и да било други възможности. Трябва да продължим да се борим, защото се борим за страната си. Благодаря, господин министр. Давам думата на господин Ангоракис. Разполагате с по една минута всички. Благодаря ви. Разполагам с една минута. Добре, тогава ще си позволя да задам един въпрос на господин министъра. Припомнихте позицията на гръцкото правителство позиция обаче, която не се ползва с подкрепата на гръцката общественост. Ето защо ще бъде трудно да се наложат избраните от правителството мерки и да не бъдат защитени пред гражданите. Въпреки, че правителството е коалиционно, германският канцлер Меркел спомена цената на тази коалиция при своето скорошно посещение – Относно господин Райн Фенбах, който е председател на работната група, ще ви припомня, че преди няколко дни в Брюксел той каза нещо напълно неприемливо. Тоест той си позволи да направи едно политическо изявление и заяви, че е много недоволен от случващото се в Гърция. А сега нека преминем към Кохезионният фонд. Къде отиват всъщност всички тези средства? Гръцкото правителство се съгласи да увеличи общественото участие е, по международните проекти от 6 на 10%, което доведе страната до настоящото и положение. Така че, господин министр, няма как да очакваме политиката на сближаване, която води да даде очакваните резултати, тъкмо обратното, тя, довод, тя доведе до изключването на Гърция. днешното положение е толкова сериозно, защото всички меки предприяти от правителството през последните години се предполаха, че са насочени към сближаване, но на практика доведоха до кризата. Така че въпросът ми е кой носи отговорност за това намаляване 40% на пакета от фондов за Гърция? Кой всъщност е врага на Гърция тук? Благодаря ви. Един кратък коментар. Тук много често говорим за мерки за на строгост и много често споменаваме социалния пакт, поне групата на социалистите и демократите. Тоест идеята е да има комбиниране на мерките за бюджетна строгост с мерки за насърчаване на растежа и заедостта. нашата парламентарна комисия първо започна с приемане на становище по на инициатива, по която докладчик беше госпожа Хубнер. Аз бях докладчик в Сянка и това според нас беше много добра инициатива за независима, за спешна намеса през няколко месеца. Но искам да се върна на 40%, които ще загубите от пакета за политиката за сближаване. Разбирам какво имате предвид, е, защото в Словения сме изправен пред подобен проблем. Ние също ще загубим 40% от финансирането по политиката за сближаване. Искам да съм сигурен дали, сигурна дали говорите същото нещо. Благодаря ви, Представителката Ян Обрехт. Извинете, но тук е, дебатът е относно структурните фондове. Бих искал да благодаря на господин министъра за присъствието му. Първо, според мен, възстановяването на доверието и на авторитета са от важно значение и за това не съм особено изненадан от факта, че днес, преди около 5 минути, а и много пъти преди това, чувам посланието, че основните бенефициенти от политиката за сближаване са най-големите губещи днес. Така че въпросът, който трябва да си зададем е какво всъщност се случи. И наше задължение на всички работещи за Европейския съюз е да докажем, че проблемът не е в политиката по сближаване. В политическото ни послание трябва да бъде да се опитаме да докажем, че няма пряка връзка между политиката за сближаване и проблемите на тези държави. А, за нас, вие сте и член на съвета ви, не сте просто тук за да представите положението в Гърция. Така че въпросът ми към, към вас е следният. Готови ли сте да ни подкрепите в а, съвета? Готови ли сте да се борите за решения, които са важни за политиката по сближаване? Това са много важни въпроси и има два елемента, които не бива да смесваме. Първо, Гърция има спешна нужда от подкрепа днес. И второ, в дългосрочен план Гърция е държава член на Европейския съюз, която по принцип ще участва в политиката по сближаване за бъдеще. За мен това са две различни, посла... две различни а, аспекта и това е моето послание към вас. Моля ви да се борите за нашата позиция в съвета. Защото знаем, че има някои министри, които нищо не разбират и нищо не познават от политиката по сближаване, но вие не сте сред тях и затова ще много ще подкрепи. Благодаря ви. Георгиус си? има думата. Благодаря ви, господин министр, и добре дошли в тази комисия, която добре познавате и с която сте работили в продължение на години. Има въпрос относно освоемостта на европейските фондове. Бих искала да имам повече подробности по този въпрос. Благодаря ви. Първо на въпрос на господин Агоракис. Разбира се, увеличихме предварителните плащания за строителните проекти до 10%. Предварителните плащания бяха в размер от 6% и ги увеличихме на 10%, за да подкрепим строителните компании, които се сблъскват с много сериозни проблеми с ликвидността. А когато говорим за компании, говорим и за техните служители – Както вече казах, не може да имаме служители без работодатели. И това е факт, който трябва да имаме предвид, когато търсим решение на проблемите с ликвидността. Ако подходът ни е прекалено догматичен, ще попречим на възможностите за подкрепа на заетостта в нашата страна. Разбирам, че вашата гледна точка е различна но ще ви помоля да се опитате да приемете и нашата гледна точка. Освен това, искам да ви припомня с, с цяло, при цялото си уважение, че правителството беше избрано преди около 3 месеца и отразява избора на близо 50% от гръцките граждани. Така че ние се ползваме с, с сериозна обществена подкрепа и ще положим всички усилия, за да защитаваме интересите на нашата страна и на нашите граждани, както ние ги разбираме. По въпроса на госпожа Клива, Държа да ви уверя, че ние оценяваме високо позицията на Европейския парламент относно реформата на политиката по сближаване и всички мерки за улесняване и подобряване на освояването на средствата в отговор на кризата. Разбирам, че подобни проблеми има и в вашата държава членка, но аз се спрях на нашите проблеми, защото аз представлявам собствената си държава тук. Което не означава, че казаното от мен преди малко не е вярно. А именно, за да имаме една силна Европа, имаме нужда от силна политика на сближаване. В противен случай, единият пазар няма как да функционира. Единият пазар трябва да бъде уравновесен от политиката по сближаване. Такава беше мечтата на Жак Делор и на основателите на Европейския съюз. И аз дълбоко вярвам в тази мечта. Господин Албрехт, вие казахте, че съм член на съвета, до сега не го бях осъзнал всъщност. Винаги съм се чувствал повече като член на Европейския парламент. Но е вярно, че днес съм член на съвета. Мога да ви уверя, че няма да забравя убежденията си от миналото. На 6 ноември ще проведем неофициален съвет в Никозия, в Кипър, където разбира се, аз ще подкрепя всички тези идеи. И мога да ви че ще се борим не само за интересите на Гърция, но и за политиката по сближаване като цяло, тъй като тя е жизненно важно предусловие за развитието на Европа и излизането от кризата. Виждам, че все повече членове на комисията идват за гласуването, така че ще спра до тък. Много ви благодаря и бих искала да благодаря на госпожа председателката. Не веднъж съм работил заедно с нея, когато бях координатор на НЕП. А тя отговаряше за комисията за структурните фондове. Ние продължаваме ползотворното си сътрудничество и се надявам крайният резултат да бъде много положителен за всички държави членки и за Европа, която е нашия общ дом. Председателката, много ви благодаря, господин министр. Искам само да отбележа, че господин Прадо е отговарящ от страна на Европейската комисия за Гърция. Имате една минута. Благодаря ви, госпожо председател. Предвид натовареният ви график, ще се опитам да остана максимално кратко. Искам да благодаря на господин министра за развитието, за неговото присъствие и за много ясното му изложение. Мога само да се съглася по отношение на политиката по сближаване. Напълно сме съгласни с изложението на господин министъра и нашите приоритети съвпадат с изложените от него. А именно целта ни е да се подобри изпълнението на политиката чрез набор от мерки, взети съвместно с късото правителство и работната група. Втори приоритет за нас е приносът към подновяването на потокът от ликвидност към предприятията в тясно сътрудничество с Европейската инвестиционна банка за подобряване ефикасността на системата. И третата ни Третия приоритет за нас е да допринесем, колкото е възможно, за упростяването на всички наши процедури. Не винаги може да действаме съгласно с процедурата по спешност и някои от трудностите ни, свързани с броя на делегациите, например, трябва да бъдат разрешени възможно най-бързо. Накрая мога само да добавя, че работим в тясно сътрудничество с гръцките власти за изготвянето на следващия програмен период. И мога да ви уверя, че какъвто и да бъде е, предвиденият размер, е, въпрос, който надхвърля нашите правомощия, мога да ви уверя, че ще съблюдаваме отпуснатите за Гърция средства да допринесат за истинското економическо възстановяване на Гърция. Благодаря ви, госпожо председател. Председателката, благодаря ви. Както чухте, господин министр, ангажимент поема не само Европейският парламент, но и Европейската комисия в качество на новия генерален директор, отговарящ за Гърция. Благодаря ви. Moi, Uh, Уважаеми колеги, преди да започнем гласуването, трябва да ви уведомя за един малък проблем. Тъй като залата е подредена за заседанието, което ще се проведе след обед, ще е много трудно да проведем гласуването. Ще помоля координаторите да седнат така, че да ги виждат по-добре. Наистина това би било много полезно. Моля ви, като координатори, седнете там, където ще ви виждат по-добре. Of, of uh, to, to vote uh, today. Um, well, some coordinators don't. Виждам обаче, че някои координатори не реагират, като че ли не искат да се преместят. Okay. Thank you. Constanze would like to say something. Ja, ja vielen Dank, Danuta. Äh, für diese, diese Vorbereitung... Заповядайте. Благодаря ви, госпожо председател. Трудно беше да си подготви гласуването за днес и искам да се спра на три проблема. Измененията ни се подаваха до преди 5 минути, как ще гласуваме тогава при толкова широк набор от въпроси, които са залегнали в дневния ред? На второ място, аз имам доверие в нашите докладчици и докладчици в сянка, но е трудно, когато измененията се предоставят само на френски. Според мен ще е добре в бъдеще да ги получаваме и на английски. Ето това ни затруднява още повече. На трето място най-големият проблем според мен. За първи път имаме три или четири доклада с много голям брой изменения, които секретариатът решава, че не попадат в обичайните норми. Вчера ние обсъдихме това, не сме съгласни с мнението на секретарията. Искаме да знаем как се взимат решенията по правилника. Аз предполагам, че наистина някои елементи от е, разходите за селските райони могат да отпаднат, могат да се направят и изменения, но, както виждаме, секретарията смята, че някои от тях отиват по-далеч от приложното поле. Същевременно ще е трудно да направим изменения в хода на гласуването, но наистина би било добре секретариатът да ни представи обяснение на а, начина на взимане на решения. Благодаря ви, Констанца. Нека се спра на последния проблем – недопустимостта на някои изменения. Разбира се, като председател аз мога да се съглася с секретарията или не. Това е въпрос, който обсъждаме през последните три години. За първи път имаме толкова висока концентрация на изменения, но и преди се е случвало да има въпроси, които са в нашата компетентност, които да се оказват проблематични. Освен това, ние сме получавали и доста оплаквания от различните комисии. Ние трябва да се съобразим с правило 49.2, а именно да се насочваме единствено към становищата, отговарящи на нашата компетентност. И тук е необходимо да разглеждаме измененията и в тази светлина. Надявам се, че вие ще ме подкрепите и ще се придържате към същото правило. Вярно е, това, което се случва днес е по-скоро изключение. Аз реших на един доста късен етап, че можем да бъдем гъвкави. След това обаче се прие един по-строг подход. И тук трябва да се отчете, че има изменения, които са очевидно недопустими, защото те попадат в компетентността на други комисии. В този случай не би трябвало да работим твърде активно по тях. Има обаче и случаи, които не са толкова ясни. И е възможно да има косвена връзка и с други фактори. Когато стигаме до тези гранични случаи, аз обикновено решавам да изпратя въпроса до политическата група на координаторите. Решението трябва да е политическо, именно е, защото няма достатъчно яснота. Необходимо е да се гласува и да се реши дали становището е допустимо или не. До тук сме стигнали по този въпрос. Надявам се, че мога да разчитам на вашата подкрепа, като ви уверявам, че ние ще положим всички усилия, за да насочваме по-добре тези доклади. Ламбер Фенисеро, благодаря ви, госпожо председател. Напълно сте права. Трябва да разполагаме с информацията на време, да изготвяме списъците за гласуване. Това е важно и за останалите координатори. Когато информацията ни се подава в последния момент, се налага да правим промени в списъка за гласуване – и като координатор на ЕНП аз виждам някои разлики в сравнение с информацията от вчера, що се отнася до доклада за Фонда за развитие на селските райони. Вие говорихте за тези гранични случаи. и Наистина те са трудни. Това не е нещо, което може да се предвидите. Благодаря ви за вашето обяснение, но нека друг път ни се казва малко по-рано, кое е допустимо и кое не. Така или иначе, нашите колеги следват вашия координатор при Селско-стопанския фонд. Благодаря ви. А сега нека проверим дали можем да гласуваме. Моля, гласувайте. Уважаеми колеги, има доста колеги, които още не са проверили електронните си карти. Край на гласуването. Там има някакъв проблем. Заповядайте. Исках да кажа, че чакам да ми дадат картата за гласуване. Вчера имахме доста дълго гласуване и мисля, че съм я забравила. И от групата на социалистите. Добре, ние ще имаме предвид подадената информация. Нека започнем с най-дългия списък –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 не сме сигурни, нека проверим електронно. Моля, гласувайте. The vote is closed and it's adopted with, with a good margin. Край на гласуването убедително се приема. 15 за, против. Да проверим. Моля, гласувайте. The vote is closed and it is adopted. Край на гласуването по 145 за, против, приема се. 146 за, против, въздържали се, приема се. 147 за, против, въздържали се, отхвърля се. 16 за, против, въздържали се, отхвърля се. 17 за, против, въздържали се, приема се 149 за, против, въздържали се, отхвърля се 150 за, против, въздържали се. Нека направим електронна проверка, макар че мисля, че се отхвърля. Отхвърля се. 18 за, против, приема се, 19 за, против, въздържали се, приема се. 20 за, против, въздържали се, приема се. 151 за, против, въздържали се, приема се. 152 за, против,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 против, въздържали се, отхвърля се 169 за, против, въздържали се, отхвърля се 170 за, против, въздържали се. Нека направим електронна проверка на 170-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването отхвърля се. 26 6 за. Приема се 27 за, против, въздържали се. Приема се 171 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 28 за, против. Нека направим електронна проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 177 за. Против. Отново електронна проверка. Моля, гласувайте 177 изменение. Край на гласуването. Приема се. Компромис 1 за. Против. Въздържали се. Приема се. 260 разделно гласуване. Гласуваме само по първа част за против, въздържали се, приема се. 182 за. Заповядайте. А какво стана с 178? Може би съм забравила да го гласуваме. Добре, нека се върнем и да гласуваме 178 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Сега преминаваме на 182 за, против, въздържали се, отхвърля се 183 за, против, въздържали се, отхвърля се. 184 разделно гласуване, първа част за против. Въздържали се, мисля, че се приема. Втора част. Всъщност, нека проверим за първата част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 23 на 20. А двете дами там как гласуваха? Да, приема се. Приема се втората част за против. Въздържали се. Приема се. 194 за. Против. Въздържали се. Приема се. 195 за против, въздържали се, отхвърля се 196 за, против, въздържали се, приема се 197 за, против, въздържали се, приема се 29 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 2 за, против, въздържали се, приема се. 30 за, против, въздържали се, приема се. 200 за, против, против, въздържали се, приема се. 31 за, против, въздържали се, отхвърля се. 4 за, против, въздържали се, приема се. Всъщност не беше необходимо да гласуваме по 4. Това отпада. 201 Нека проверим дали трябва да го гласуваме. Да, трябва. И тъй 201 за, против, за по 201. 201 не се гласува, ако 25 не е прието, но 25-то изменение беше прието.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 против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 3 за. Извинете, по него има разделно гласуване по първата част за, против, въздържали се, приема се по втората за, против, въздържали се, приема се. И сега можем да преминем към 200. Да се върнем, извинете, към 201 на предната страница. 201 за. Против, въздържали се, отхвърля се. 32 за, против, въздържали се. Нека да направим проверка. 214. So now we go to 214 on page 6. 214, шеста страница. За, против, въздържали се, приема се 46 за, против, въздържали се, приема се 47 за. 47. Page 6. Да, на шеста страница сме. I don't have it oh, in compromise. Sorry. It's an error. Yeah, yeah. It's an error? Right. Okay. Yeah, So 47, sorry. So it's an error. I I agree with you. 49. So we... И така, в такъв случай, нека да ви кажа, 49-то за, против, въздържали се, приема се, 50-то за, против, въздържали се, отхвърля се май? Не, не, нека да направим проверка. The vote is open somebody's following also. There's one more. Too, too many whom? Non-inscrit. Non-inscrit. There is somebody non... Има един независим член в повече. Добре, отхвърля се. So now I, am, I understand Frank says that we've made also another error, which is we have to vote 48. Добре, сега, доколкото разбирам, трябва да се върнем към 48. compromise for you to adopt it. But It was an error. But it was an error. He's admitting it was an error. Колегата признава, че е имало грешка в списъка за гласуване, извинява се. Ще ни се наложи да гласуваме по 48. Ако се окаже, че сме гласували е, ненужно, ще го коригираме за, против, въздържали се, приема се. Come back to 50. No, 50. Uh, yes, 50. So now we go to 50. 50. No, 49. Mm? Yeah. 51. Sorry. Okay, so Frank agrees, so we go to 51. Добре, в такъв случай 51. За. Против, въздържали се, отхвърля се. 52 за. Против, въздържали се, приема се. 53 за, против, възражали се, приема се. 54 за, против, въздържали се, приема се, доколкото виждам. Седмо за, против, въздържали се, приема се. 167 с устно изменение – от автора. Има ли възражение срещу устното изменение? Не в такъв случай. Заедно с него. За. Против. Въздържали се. Приема се. 217. За. Против. Въздържали се. Приема се. А, искате да направим проверка ли? Добре, ако искате проверка, моля ви, викайте. Искате проверка, така е ли? А, твърде късно. Добре. Хайде да направим проверка. 217. Ще направим тази отстъпка пред нашите френски колеги. The vote, the vote is closed and it is adopted. but it's adopted. So... Край на гласуването приема се 200 колеги. Нека да ви кажа, А, много карти са сложени в машините, обаче не всички гласове се регистрират. Или някой не гласува, или някоя машина не работи. Имате предвид. 218 за. Не, това е същото. Всъщност то се прие. 219 за. Против. Въздържали се приема за 220 за против, въздържали се, приема се. Преминаваме към 55-то. За, против, въздържали се, приема се. 221 за. Извинете, 221, 220. 221 за. Не, отпада. Добре, 223 за. Против, въздържали се, приема се. 224 за. Против, въздържали се, приема се. 225 за. Против въздържали се приема се 229 за. Против въздържали се приема се 226 за. Против въздържали се отхвърля се 56 и 227 за. Против въздържали се приемат се. 228 за, против въздържали се приема се, 230 за, против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 74. За, против, въздържали се, приема се. 243. За, против, въздържали се, приема се. 244 за, против, въздържали се, отхвърля се. 245 за, против, въздържали се, отхвърля се. 246 за, против, въздържали Отхвърля се. 75 за. Против въздържали се приема се 76 за.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 Против възражали се приема се 85 за. Против възражали се приема се 86 за. Против възражали се приема се 87 за. Против възражали се приема се 88 за. Против възражали се приема се 247 за. Против възражали се приема се 248 за. Против възражали се приема се 249 за. Против възражали се приема се 200. 51 за. Против възражали се приема се. 252 за. Против възражали се приема се. 253 за. Против въздържали се приема се. 254 за. Против въздържали се приема се. 255 за. Против въздържали се приема се. 256 за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 Нали казахте, че няма да гласуваме? Как така да гласуваме втората? Колеги, гласуваме и по втората за, против, въздържали се, приема се. We shouldn't use like this. I think we should make it separate. 261. Who's in favor? 261. За, против, въздържали се, приема се. А сега мотивите 93-94 за, против, въздържали се, приема се. Съображенията по 96-то е разделно гласуване. Не, по 95-то първо. Да, 95-то. За, против, въздържали се, приема се. А сега разделното гласуване по 96 по първата част. За, против, въздържали се, приема се по втората. За, против, въздържали се, отхвърля се. 97 за, против, въздържали се, приема се 98 и 99 за, против, въздържали се, приемат се 100 за, против, въздържали се, приема се първо за, против, въздържали се, приема се 101 и 102 за, против, въздържали се, приемат се второ за, против, въздържали се, приема се. 103 за, против, въздържали се, приема се. 107 за, против, въздържали се, приема се. 109 за, против, въздържали се, приема се. 110 за, против, въздържали се, отхвърля се. 111 за, против, въздържали се, приема се. 112 за, против, въздържали се, приема се. 113 за, против, въздържали се при... Отхвърля се, извинете. 114 за, против, въздържали се, отхвърля се. 115 за, против, отхвърля се. 116 за, против, Моля да направим електронна проверка. Край на гласуването. Приема се с голямо мнозинство.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 and it is rejected 26 to 21. We go to 133 in favor. Отхвърля се 133 за. Нека да направим проверка по 133. The vote is closed. And it is 25 to 21 rejected. Е, гласуването отхвърля се 11 на 2 части по първата за против, въздържали се, приема се по втората за, против, въздържали се, приема се. 134 за, против, въздържали се, приема се 135 за, против, въздържали се, прие... отхвърля се, извинете, 136 за, против, въздържали се, приема се 12 за против, въздържали се, приема се 13 и 137 заедно, за, против, въздържали се, приемат се и крайното гласуване, моля, гласувайте. Край на гласуването приема се с 40 гласа за и 6 гласа против.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 Сега преминаваме към друго дълго гласуване. Така че ще ви помоля да се съсредоточите. Започваме да гласуваме гласуването по доклада на Елизабет Шраттер. Това е доклада с проблема, така че има няколко проблемни изменения по нашите списъци са различни. Става въпрос за 12, 17, 80 и 83. Така че моля колегите от НДП да следват моите насоки и моите указания. Просто държах да ви предупредя. Следвайте координатора си. Измени 16 за, против, въздържали се, приема се 17 за. Констанца, против, въздържали се, мисля, че е прието. За 18 за, против, въздържали се, отхвърля се 19 за, против, въздържали се, отхвърля се 20 за, против, въздържали се, приема се. По изменение 21 имаме устно изменение от докладчика. Някой против устното изменение? Господин Шекерски е против устното изменение, което означава, че не можем да гласуваме. Така че ще гласуваме изменението без устното изменение. Гласуваме изменение 21 без устното изменение. За, против, въздържали се, приема се. Преминаваме с 22, разделно гласуване. По първата част за, против, въздържали се, отхвърля се. Втората част за, против, въздържали се, доколкото разбирам, се приема. 23 за, против, въздържали се, отхвърля се. Следващото е неприемливо. По 24 има разделно гласуване отново. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, приема се. 103. Отново разделно гласуване. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Искате да проверим? Добре. Проверяваме втората част на изменение 103. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. 26 за и 20 против. Приема се. Продължаваме с 163 за, против, въздържали се, приема се. 25 за, против, въздържали се, приема се. 26. Добре, проверяваме 25. Моля, гласувайте.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 против, въздържали се, приема се. 32 за, против, въздържали се, приема се. 164 за, против, въздържали се, отхвърля се. 33 за, против, въздържали се, отхвърля се. 165 за, против. Мисля, че трябва да проверим. 165. Струва ми се, че беше отхвърлено, но не съм сигурна, така че моля гласувайте. Край на гласуването. Да, отхвърля се с голямо мнозинство. 34. Разделно гласуване. Гласуваме само по първата част. Втората част беше оттеглена. Първа част за. Против въздържали се. Приема се. 35 за. Против въздържали се, отхвърля се. Искате да проверим? Добре. Проверяваме 35. Край на гласуването. Приема се. С 27 гласа срещу 20. 36. За. Против. Въздържали се. Приема се. 37. За. Против. Въздържали се. Приема се.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 43 за, против, въздържали се, приема се. 44 за, против, въздържали се, отхвърля се. 45 за, против, въздържали се, приема се. 46 за, против, въздържали се, отхвърля се. 47 за, против, въздържали се, приема се. 108 за, против, въздържали се, приема се. 48 за, против, въздържали се, отхвърля се. 48, нека все пак да проверим. Край на гласуването. Отхвърля се. 26 на 19. 109 е неприемливо, така че продължаваме с 50. За, против, въздържали се, отхвърля се. 110 за, против, въздържали се, отхвърля се. 51 разделно гласуване, първа част за, против, въздържали се, отхвърля се, втора част за, против, въздържали се, също се отхвърля. 52 за,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 Моля, гласувайте. Приема се. 56. Разделно гласуване. Първа част. За, против, въздържали се. Хвърля се. Втора част. За, против, въздържали се. Отхвърля се. 57. За, против. Трябва да проверим. 57. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. 22 на 21 приема се. 58 за. Против. Въздържали се. Приема се. 112 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Искате да проверим 112? Добре. Съжалявам, Ламберт, но нищо не мога да направя. Отхвърля се. 113 за, против, въздържали се. Мисля, че също се отхвърля. 59 за, против, въздържали се, приема се. 60 за, против. Мисля, че се отхвърля. Нека да проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 42 на 19. 114 за против въздържали се. 61 за против въздържали се. Приема се. 62 за против въздържали се. Приема се. 115 за против въздържали се. Приема се. 63 за против. Не знам. Съжалявам, мисля, че е отхвърлено, но нека да проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. С 25 на 19. 116 за, против, въздържали се, приема се. 117. Разделно гласуване. Първа част. За. Против, въздържали се, отхвърля се. Втора част. За, против, въздържали се, Отхвърля се. 64 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 65 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 169 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 118 за. Против. Въздържали се. Мисля, че беше прието. 119 за, против, въздържали се, приема се. 120 за, против, въздържали се, приема се. 170 за, против, въздържали се, отхвърля се. 121 е неприемливо, 171 за, 171 за, против, въздържали се, отхвърля се, 66 за, против, въздържали се, приема се. След това имаме разделно гласуване по 67 първа част за, против, въздържали се, отхвърля се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. 68 за, против, въздържали се, приема се. 69 за, против, въздържали се, отхвърля се. 172 за, против, въздържали се, приема се. 122 за, против, въздържали се, отхвърля се. 123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 135. За, против, отхвърля се. Искате да проверим? Добре, с удоволствие. 135. Моля, гласувайте. Приема се с 25 на 22 гласа. 136 за, против, въздържали се. Мисля, че положението е същото, но нека да проверим. Проверка на 136. Край на гласуването. О, отхвърлихме го с един глас. 137 за. Против. Въздържали се. Положението е същото, ако не се лъжа, но нека да проверим. Моля, гласувайте. Отхвърля се този път с голямо мнозинство. 138 за, против. Мисля, че е същото, но няма как да се разбере, така че моля да проверим 138. 23 на 23, което означава, че го отхвърляме. 70 за, против, въздържали се, приема се. 139 за, против, въздържали се, приема се. 71 за, против, въздържали се, приема се. 140 за, против, въздържали се, приема се. 174 за, против, въздържали се, мисля, че се отхвърлям. Ще проверим. 174. Край на гласуването. Отхвърля се. 175. Мисля, че ще бъде същото положението, но нека да проверим за против, въздържали се. Мисля, че се отхвърля. 141 е неприемливо, 176 за, против, въздържали се, отхвърля се. Да проверим.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 против, въздържали се. Ще проверим по-бързо ще стане. 146. Мисля, че все пак го отхвърлихме. Край на гласуването. Приема се. Изненадващо. 73 за. Против. Въздържали се. Приема се. 147 за против, отхвърля се, но нека да проверим. Проверяваме 147. Приема се. 74 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 75 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се.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 Проверяваме 149. Отхвърля се с един глас. 180. Против, въздържани се, приема се. По 80 има устно изменение от докладчика, някой е против. Господин Шекерски е против. В такъв случай гласуваме 80 без устното изменение за, против, въздържали се, приема се. 151 за, против, въздържали се, мисля, че се отхвърля. по 153 за, против, въздържали се. Кало провери и каза, че 185 не е прието. Но това зависи от 175. А казвате, че 185 не е прието. Основният проблем е, че не сме наясно какво стана с 152. Аз, аз поисках проверка за 152 и мисля, че там се объркахме всъщност. Добре, 152. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Сега гласуваме по 153. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 81. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис F. За. Против. Въздържали се. Приема се. Искате да проверим компромис F? Гласуваме по компромис F. Да гласуваме отново за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисът е отхвърлен. Това се случва за първи път в историята на тази комисия. Компромис F. Отхвърлихме го. Гласуваме 82 в такъв случай. 82 за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверяваме изменение 46. Добре, в такъв случай ще гласуваме по 181. 181 за, против, въздържали се, отхвърля се, според мен. 83 за, против. 83 гласуваме за, против, въздържали се, приема се. 182 за, против, въздържали се, приема се. 154 за, против, въздържали се, приема се. 84 за, против, въздържали се, отхвърля се. 85 за. Добре, ще проверим 84. Край на гласуването. Отхвърля се. 85 за. Против. Въздържали се. Приема се. 155 за. Против. Въздържали се. Приема се. 156 за против. Проверяваме 156. Моля, гласувайте. Край на гласуването приема се. 86 за. Против. Мисля, че е отхвърлено. Но да проверим. сами виждате, че не гласувате. Така че проверяваме. 86. Моля, гласувайте. Приема се. 157 за, против, въздържали се, приема се. Продължаваме с приложенията. Те всички падат. защо? А, добре, в такъв случай продължаваме с, съображенията от преамбюла. Изменение едно. За, против, въздържали се, приема се 150. Не, извинете. Проверяваме. Няма да гласуваме в такъв случай. Продължаваме с изменение 2. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 3. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. По изменение 4 имаме разделно гласуване. Първа част. За против, въздържали се, приема се. Втора част за, против. Проверяваме втората част на изменение 4. Моля, гласувайте. Отхвърля се втората част. Гласуваме 87 за, против, въздържали се, приема се 88 за, против, въздържали се, отхвърля се 5 за, против, въздържали се, отхвърля се, компромис е за, против, въздържали се, приема се 91 за, 164 не беше прието, затова пада. 159 пада, ако изменение 164 не се приеме, а то не беше прието. Мисля, че всички имаме ние същи списък за гласуване, нали така? Гласуваме по 91 за. Гласуваме изменение 91 за. Точно под компромис Е сме. Съображение 20. Много е просто. Основният проблем по съображение 21 са изменение 23 и 24, а не 21 и Тоест тези изменения са от Райан Фикъл – Става въпрос за изменение 91 и 92 по съображение 21. Тук има проблем при набора, при разпечатването. Мисля, че последният списък беше поправен, но това беше основният проблем в предишния списък.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 против, въздържали се, отхвърля се. 97 за, против, въздържали се, отхвърля се. 98 за, против, въздържали се, приема се. 99 за, против, въздържали се, отхвърля се. 162 162 за,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 Прекратете гласуването. Отхвърля се. 101. Тук има устно изменение. Някой против устното изменение? Пропуснахме 13. Може би, защото се опитвам да изпепна числото 13, но ако искате, добре. Нека да гласуваме 13 за, против, въздържали се, отхвърля се. Защо се опитах да го пропусна всъщност? Добре, ще проверим 13. Отхвърля се. 101. Тук има устно изменение, някой против устното изменение. Не, добре, тогава по... гласуваме с изменението за против, въздържали се, приема се 14. Пада. 15 гласуваме. За, против, възрешали се, приема се. И окончателно гласуване електронно. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се 40 за, 3 против. Поздравления! Продължаваме с вторият списък за гласуване на Рамона Никол Манеско. Надявам всички да разполагаме с един и същи списък за гласуване, така че може да започнем. Can we go very quickly? Може ли много бързичко да гласуваме? Изменение 77 за. Против, въздържали се, отхвърля се. 78 за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 86 за, против, въздържали се, приема с 87 за, против, въздържали се, приема се. 88 за, 88 за, против, въздържали се, отхвърля се. 89 за, против, въздържали се, отхвърля се. 90 за. Добре, нека проверим 89. The vote is closed and it's rejected narrowly. That's rejected. 90 we voted? No. no, no 90, so we go... Отхвърля се 90 за, против въздържали се, приема се. 13 за, против въздържали се, приема се. Тези отпадат. Компромис 4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 Приема се 35 за. Против въздържали се. Приема се 36 за. Против въздържали се. Приема се 127 за. Против въздържали се. Отхвърля се. 128 за, против, въздържали се, приема се. 37 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 7 за, против, въздържали се, приема се. 136 ми се струва, че е следващото. Is not adopted. No, or amendment to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 против. Въздържали се, приема се. 138 за, против. Въздържали се, приема се. Компромис 8 за, против. Въздържали се, приема се. 41 за, против. Въздържали се, приема се. Сто четиридесет и две за, против, въздържали се, приема се сто. 100...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 мисля, че се приема, но нека проверим. Моля, гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. Следователно гласуваме изменение 44 за. Против въздържали се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 Мисля, че е същата бройка, но нека проверим. Моля, гласувайте. Uh, we have to repeat one because something didn't work. 104... Нещо не проработи. Системата за 147 отново, моля, гласувайте. Ама вие не гласувате, много сте бавни казва председателката, като че ли не искате вече да гласувате. Но гласуването ще приключи. Отхвърля се. Uh, no, vote 48. 149. 149. Гласувайте за, против, въздържали се, отхвърля се. 150 за,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 против, въздържали се, отхвърля се. 168 за, против, въздържали се, отхвърля се. 170 за, против, въздържали се, приема се. 171 за, против. Може ли да направим проверка? 171. Моля, гласувайте. I'm sorry, I, I, I vote how, how... Lambert, how do I vote? Ламбер, как да гласувам? No, but you, you didn't, so it's rejected. Um, 172 and 173, right? Отхвърля се. 172-173 за, против, въздържали се, отхвърлят се. 46 за, против, въздържали се, приемат се. 174 5 за, против, въздържали се, отхвърлят се 47 за, против, въздържали се, приема се. 176 за, против, въздържали се, отхвърля се. 48 за, против, въздържали се, отхвърля се. 177 за, против, въздържали се, отхвърля се. 178 и 9 за, против, въздържали се, приема се. 180-81 за, против, въздържали се, приемат се. 182 и 3 за, против, въздържали се, приемат се. 184 5 за,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 против, въздържали се, приема се. 191 и 2 за, против, въздържали се, отхвърлят се. 50 за, против, въздържали се, приема се. 51 за, против, въздържали се, приема се. 53 за, против, въздържали се, приема се. 52 беше това, 53 за, против, въздържали се, приема се. 54 54 за, против, въздържали се, приема се. 55 за, против, въздържали се, приема се. 56 за, против, въздържали се, приема се. 194 за, против, въздържали се, приема се. Съображение 57 за. Това е изменение 58. Приема се.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 Карла ми обяснява, че ние сме приели 44-то изменение и можем да гласуваме само да няма изменение по изменение 3. С други думи, казваме, че поради проведеното вече гласуване и приемането на изменение 43 4. Тук можем да гласуваме само в частта без устното изменение. Приема се. Но най-добре да направим електронна проверка. Нека проверим. Отпада 69 за против въздържали се приема се.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 за, против, въздържали се, приема се. 76 за, против, въздържали се, приема се. Нека гласуваме цялото становище с измененията. Моля, гласувайте. Not, not yet, no. Okay, so it's finished. So the vote is closed. Край на гласуването. Приема се. 32 на 9 гласа. Of course, of course, Dear colleagues, now unfortunately we have to make a break in... Колеги, сега трябва да направим да прекъснем гласуването, тъй като министър Барка вече е тук, така че продължаваме с гласуването в 4 и половина след съвместното заседание с Котер. И така,

Dear colleagues, I would like to start the meeting, so of the, all those... Колеги, нека да продължим. Така че, ако има някой, който иска да върши нещо друго, моля да напусне залата. Приветствам Фабрицио Барга, когато вече познавате. Срещали сме се с него и друг път и е, той е тук, за да ни съобщи как вървят нещата в Италия. В момента така преговори и се надяваме, че ще научим добри вести за случващото се в Италия. Заповядайте, министър Барка. Thank you very much. Thank you. Danuta, it's a great pleasure to be here. Благодаря много, Данута. Много се радвам, че съм тук ще кажа няколко неща за по-доброто изразходване на средствата и след това ще говоря за Италия. По първата част ще говоря на английски, по втората на италиански. Turn everything off, of course. Let's see what I, what I managed to do. No? Yeah, okay. Um, Uh, Особено се радвам, че съм тук, защото в момента да се намираме на кръстопът. Трябва да се реши не само колко средства да се заделят, а как да се използват. Всъщност това е по-важното даже. По-доброто изразходване на средствата е наистина необходимо, но всеки един лозунг, е, подобен лозунг, е, почва е, да губи своя смисъл, затова нека да уточним какво точно имаме предвид. Европейския парламент може да направи повече през следващите няколко седмици по трите нива на действие и може да защити някои правила, по които вече има договорност, може да подобри някои от другите и да въведе няколко нови. Е, ще разделя е, коментарите на три слайда. Първо, по какво сме се договорили? Много добре знаете, става дума за компромиса от е, съвета по общи въпроси на 6 юни. Три основни елемента. Първо, ефективното програмиране. Както знаете, в член 87 имаме възможност да постигнем по-добри решения така че операционните програми да станат истински оперативни инструменти, в които ще се изпи, е, е, изброяват действията, не само намеренията. И е, ще се уточняват резултатите, именно как точно качеството на живота. Не виждате слайда, така ли? Съжалявам.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 Според мен нещата са следните. Има две неща, по които всичко върви добре и още едно, по което има някакви проблеми. Когато говорим за добро равновесие между ефективно групиране и субсидиарност и това се постига чрез фокусиране на правилата 80 до 60% от Европейски социален фонд по 4 приоритета. не бих искал тук нещата да се разводняват. Мисля, че компромисът е добър, защото не се дават е, нареждания на страните къде да насочат ресурсите си и те могат да избират. Да има добър напредък по отношение на яснотата за двойното заделяне. Не, извинете. Е, първо, заделянето на средства от е, всички ресурси по цели 9 и 10 заетост, младеж и социално приобщаване и след това 20% от Европейския социален фонд по социалното приобщаване. Нещата са съвсем ясно оточнени и а, дават добър сигнал, ясен сигнал, отговарящ на съществуващото състояние в Европа. Обаче има и неясноти. Е, например, в настоящия компромис се предвижда постепенно въвеждане на субсидиарност, защото първоначално предварително се дефинират целите. А вие, е, смятам, се борите за по-добрия вариант, а именно страните да могат да изберат поне една от четирите цели сами. А, все пак трябва да се постигне някакъв баланс. След това а, казах за условията по отношение на предварителните изисквания сме постигнали възможно най-добрия компромис, но мисля, че пропорционалността трябва да бъде изключена. Въпросът е, разполагаме ли с, с добрите институции за тази дейност? А, а не а, дали и колко средства ще се изразходват. Ако това искаме да включим тук, това всичко, всичко това означава, че предварителните изисквания просто са грешно зададени. Така че пропорционалността да се заречи след това. По отношение на нещата, които трябва според мен да се подобрят. Ето ги. Първо, общата стратегическа рамка. Тя все още се обсъжда в съвета в момента изглежда като една празна черупка. Защо? Защото още не е ясно каква е стратегията за териториално сближаване. Така че е доста притеснително, когато виждаме, че политиката за сближаване се използва за други цели. След това по отношение на партньорството. Европейският етичен кодекс е отрешаващо значение за за да постигнем онова, от което имат нужда гражданите. Не трябва само да постигаме по, е, постигнем по-широк, по-широко съгласие, а, трябва да се разписват правилата възоснова на действителна информация. Рамката за постигане на резултати. По отношение на нея трябва да ви кажа, че първоначалният, е, сегашният вариант все още има е, отрицателни въздействия, именно администраторите винаги първоначално занижават резултатите, за да могат да докажат, че са ги постигнали и накрая е, кумулативност. В Европа сме постигнали много, свързвайки кумулативността с пакта за стабилност и растеж. И така тук използваме същата мярка. А, и не би трябвало, според мен, да има изключени елементи. И накрая, двете правила, които според мен трябва да се въведат в допълнение. Първо, политически дебат и преразглеждане на високо равнище. Би трябвало на Европейския съвет през пролета да се разгледат постиженията на кохезионната политика на Европейския съюз. Ще разясня това в по-големи подробности във втората част на изложението си. Самия факт, че на 26 октомври ще се проведе среща по темата, се отразява вече на политиката на Италия в областта на сближаването. И накрая, отвореното сближаване – Има един текст, който се готви за 16 октомври за съвета по общи въпроси, в който се включват промени, изменения към член 105 за комуникациите. Също не сме стигнали до там, но лека по лека се придвижваме към ам, превръщането на системата за наблюдение не само в система, която да се използва от експертите, а в система достъпна за всички граждани. И с това стигам до конкретните въпроси, свързани с Италия. Нашата... А, а, вие ме поканихте тук, за да... А, по-рано, за да кажа какво ще правим, сега трябва да ви разкажа какво сме направили. Преминавам на италиански по отношение на плана за възстановяване на Италия. Той е свързан с усилията, които е положила Италия във всички останали области по време на нашето управление. Виждате графиката и едва ли ще се изненадате, че е очевидно, че не винаги Италия е била е, с най-лоши резултати по отношение на разходването на средства в Европейския съюз. Червената черта показва периода 2000-2006 година, а синята периода от 2007 до 2013 година. През декември 2004 до 2011 година бяхме на 25%, а през последния програмен период в съответната му година бяхме на 40%. Така че има някои неочаквани събития в Италия. Пред, предишното правителство реагираше спрямо тази ситуация и на 26 октомври министър-председателя Берлускони изпрати предложение за намеса на срещата на върха на Европейския съюз и се стигна до план за действие, в, кое, в който се включва задълбочено сътрудничество с комисията, намаляване на сроковете за, за действията и по-силно присъствие на, сек... на отрасловите директорати в действията на... в отделните региони. Очертават се задачите в основните проблемни региони в Южна Италия. За... Определят се национални цели за изразходването на средствата, в които се добавят няколко цели. Е, след това има прогресиво намаляване на националното съфинансиране, е, за да спадне то до е, средното за Европейския съюз. А, и на края на октомври ще стигнем средната сума от 8 милиарда. Защо в Италия? Има две причини за това. Първо, в Италия имаше най-високата степен съфинансиране. 53% беше националното съфинансиране. Най-високо в Европа. В Европа средната сума е, средният процент е 31%, в Германия 43% и така. Италия е, намалява съфинансирането от 53 на 47%. Продължаваме е, да предлагаме една от най-силните нива на съфинансиране в Европа. И е, все пак тези 8 милиарда евро са били инвестирани, инвестициите са били договорени с Европейската комисия и се прилагат чрез планове за действие, така че нито едно евро не е било отнето от политиката за развитие. Ресурсите са били препрограмирани, за да се насочат към различни приоритети и освен това Използвахме плана за действие, именно тези 8 милиар... милиарда евро, за да се подготвим за въвеждането на някои правила, като тематичното групиране, съсредоточаването върху резултатите, задълбоченото сътрудничество и открития достъп до данните. Тук виждате общите суми по обикновените програми. Обикновени не е, включени в план за действие и всъщност виждате слабите страни на Италия. Погледнете декември 2011 година. И тук ще е, ви помоля да погледнете е, звездичката е, през декември 2011 година и останалите звездички, които уточняват въвеждането на национални цели за насърчаване на инвестиции чрез създаване на, наци... на санкции на национално равнище. Зелената крива, както виждате, е постигнала доста добри цели. Постигнали сме цел, целта си за октомври, постигнали сме целта си за декември, така че а, има напредък. След това, а, по отношение на плана за действие, отново трябва да се извиня, тук пише 9 милиарда и 400 милиарда, но всъщност става дума за 8 милиарда. 400 милиона. Виждате как са разпределени нещата. Образование, социално приобщаване, грижа за деца, правосъдие и други мерки, свързани с младите. Але Има и нови мерки, социално приобщаване и социални услуги, както и намаляване на сроковете в е, работата на съдебната система, транспорт, железници, дигиталния дневен ред. Има и един компонент, свързан с малките и средни предприятия и конкурентна способността, както и един много интересен компонент, свързан с интелигентните градове. В него се предвижда а, а, приложение на стратегия за интелигентно специализиране от 2015 до 2020 година по инициатива на министър Профум. Част от дейностите ни бяха свързани с а, усилия да се запазят някои проекти, които нямаше как да бъдат приключени а, до края на периода. В програмата за образование е, е, отиват най-много средства и тя е и с най-големи резултати. До декември са били използвани 70% от новите ресурси, които са били заделени за целта. Предвижда се данъчно кредитиране за работниците в уязвимо положение. 64 хиляди 64 милиона евро са били предмет на търгове в Южна Италия се оказва, че съдебните дела така 4-5 пъти по-дълго, отколкото в Северна Италия. По отношение след това на младеща, най-интересният проект е проекта Messengers. Мога да поговоря за него, ако искате. Приемат се и нови проекти в Брюксел. Сега, по отношение на железниците в Италия, доста трудно стартират нови железопътни проекти, защото трябва да има съгласие между институциите и партньорство с гражданите. Така че тук използваме различен метод, договорния метод, по линията на Apple Bari И 59% от е, всички е, производства в Южна Италия ще бъдат на 48 минути по-близо до Неапол. И накрая Помпей. Надяваме се, че комисията ще може да направи посещение на първите дейности по Помпей. И накрая в заключение. Плана за възстановяване на Италия – винаги е бил изключително открит. и днес имаме пресконференции. Тук можете да видите и новия ни вебсайт. Надявам се, че ще можем да го покажем на екрана. В него се описват всички проекти, финансирани от Европейския съюз. Близо 400 000 проекти за, че, 14 милиарда евро и 16 милиарда е, в допълнение а, е, национално съфинансиране, плюс проекти, финансирани от вътрешната е, регионална политика. Ето, например, ако някой, въобще не знам кой, може да премести мишката, ще видите проекта за Неапол, проект за метро, там има добри резултати. Има и проекти, по които не всичко върви добре и тогава ще можете също и по тях да видите е, цялата информация на този вебсайт и да видите какво върви добре и какво не. Всеки един гражданин може да провери сайта и е, въобще информацията е много открита. Всеки университет, всеки студент, всеки анализатор може да а, е, види тези данни, да види какво става, дали дясноцентристските кметове работят по-добре от лявоцентристските или не. Може да види какво става а, там, където а, работят а, повече от 80 души. А, в Южна Италия се вижда и огромен административен ефект – а, защото моите колеги от Южна Италия изведнъж си дават сметка, че забравената от Бога работа за въвеждане на данни се оказва, че води до а, предоставяне на информация, която се чете от 40 000 души. Благодаря, господин министр. А, сега а, давам думата на колегите, които имат желание да се изкажат. Uh, uh, Благодаря ви, господин министр. Сега няколко коментара, разделени в две части. Първата част е относно системата, втората е относно Италия. Първо, по отношение на системата, мисля, че впечатляващо и в изказването, и в цялата система е тематичното групиране. От философска гледна точка е ясно защо това е необходимо. Въпросът е как точно може да се осъществи това тематично групиране. Целта ни е системата да стане по-гъвкава от гледна точка на субсидиарността, но по-малко гъвкава от гледна точка на групирането. И се надявам съвета да разбере каква е целта ни. Целта ни е да задължим съответните отговарящи отговори и държавите членки да се предостави това поле за действие нещо, което не беше много ясно първоначално, но се изясни с вашето изявление, е върху какво се концентрира Европейския социален фонд и Европейския фонд за регионално развитие. Очевидно първият се концентрира върху първите 4 теми, а вторият върху следващите 11. Очевидно, че има съчетание между двата. А относно общата стратегическа рамка, не знам дали се съгласни, но тук проблемът е със самата структура на регламента. Комисията предлага да има видове действия, но на практика има и видове действия с, с приоритет за инвестиране. Тоест има дублиране в рамките на текста. И ако има а, тематични приоритети за инвестиции, то тогава общата стратегическа рамка трябва да бъде нещо различно. И въпросът е какво представлява тя? Дали това е стратегия за съчетаване на фондовете? В подобен случай, очевидно, ОСР ще бъде начин за съчетаване на различните фондове. Но комисията е права от самото начало. Общата стратегическа рамка не трябва да е част от регламента, трябва да се урежда чрез делегирани актове. Това е проблемът с приложението. Това е проблемът обаче и с видовете дейности. А Имам един въпрос, свързан с Италия. Признавам, че не съм много добре с а, изчисленията на равнището на съфинансирането. Но каква е разликата в различните равнища на национално съфинансиране? Защото има правила и тези правила трябва да се спазват, но явно, че има и разлики. Може би аз не съм достатъчно наясно, но може би ще ни обясните защо в Италия има по-високо равнище на съфинансиране в сравнение с останалите държави членки. Благодаря ви. Господин Ангоракис има думата. Благодаря ви. Имам няколко коментара. Господин министър, вашата страна, подобно на нашата, в момента преживява период на продължителна криза, както и други страни от Южна Европа, а сега цялата еврозона е под заплаха и кризата вероятно ще продължи през едните 2-3 години. Не сме сигурни обаче до каква степен на кризисното положение е отразено в вашата политика по сближаване. Оставаме с впечатлението, че основната част от фондове, от кохезионните фондове ще се насочени към най-засегнатите от кризата, именно младите хора и безработните, за да могат те да преодолеят проблемите, с които се сблъскват. Едновременно с това промишлеността и другите отрасли също се нуждаят от помощ. Така че не разбрах напълно какъв точно е плана ви. Казахте, че общата стратегическа рамка ще бъде изготвена, но не съм наясно какво точно ще обхваща тя. От документите става ясно, че общата стратегическа рамка ще се използва за постигане на целите на стратегията Европа 2020 година. Но в контекста на настоящата економическа криза, изглежда, че за държави като Гърция и Италия положението само ще се влушава и разликата между тях и другите държави членки ще се увеличава. И накрая искам да задам още един въпрос относно стратегията Европа 2020 година и как нейните цели могат да бъдат постигнати. Как точно ще се изразходват общностните фондове, според господин министра? изглежда, че 25% от всяко евро, което се изразходва, отново се връща в Германия поне. Благодаря ви. Думата има госпожа Мацони. Благодаря ви, господин министър. Благодаря ви, че откликнахте на нашата покана. Ще знам няколко въпроса, придържайки се към двете части на вашето изказване. Първо, относно по-доброто изразходване и освояване на фондовете, трябва да призная, че за мен някои елементи не са достатъчно ясни. Става въпрос основно за предварителните условия. Говорим за предварителни условия, чиято цел е да дадат насока на инвестициите. Тези предварителни условия въжат за всички държави членки. Тоест има някакъв елемент на стандартизация. А всъщност тук ще отбележа, че внесох предложение за изменения в доклада на комисията ни с цел внасяне на повече гъвкавост, за да може да се вземат правит особености на всяка държава членка в политиката по сближаване. Това е една политика, чиято цел е да намали разликата между държавите членки, но за нещастие този хубав принцип много често се забравя на практика, тъй като се забравят разликите в положението на различните държави членки. като изслушах изложението ви, все още не съм наясно дали сте съгласни с тази идея и дали сте съгласни с тази имане предвид на разликите. Също така не съм много наясно как точно се вписва тази идея за взаимоповид на особеностите с вашата визия за политиката на политиката по сближаване. А, на второ място, преди са колеги от Италия се споразумяхме за предложение за изменение, чето цел е да се заличи всички препратки за санкции в договора. Добре, съгласен, че трябва да има принцип на санкция, който не изпълнява задълженията си, трябва да плати за това. Но и наясно съм, че трябва да има и принцип на обучение, така да се каже. т.е. санкциите трябва да целят подобряване на цялостната ситуация. Затова и ние предложихме едно изменение, което беше включено в един компромис, т.е. заличаване на съответната разпоредба, свързана с санкциите. Освен това, в момента на гласуването предпочитахме един компром... едно компромисно изменение пред друго. Няма да навлизам в подробности, но предвидената рамка за постиженията не отговаря на нашите искания. Така че не знам дали ще се съгласите с нас отново да подкрепите нашите политически ангажименти и да поправим заедно тази бюрократична грешка. А сега относно допълването, твърдите, че не трябва да се пледира в полза на делокациите. Вашето послание, е, поне според мен, не е достатъчно ясно. Казаното от вас предизвика и космет на господин Албрехт аз съм съгласен с неговият въпрос. Бих искала и аз да получа разяснения за равнището на съфинансиране на Италия в сравнение с равнището на съфинансиране на другите държави членки. А сега сега до втората част на изказването ви, посветена на Италия. Тук също а, някои от елементи от изказването ви малко ме объркаха. Уточнихте какво се случи, от началото на дейността на предишното правителство с е, понятието за засилено сътрудничество, с изготвянето на план, предвиждаш е, по-добре съгласувани с Европейската комисия действия. След това, по отношение на оценката на постигнатите резултати, добавихте, че сте доволен, тъй като вече са поставени конкретни цели за месец май, те бяха, тези цели бяха изпълнени. Аз обаче вярвам на това, което пише националната преса. А, националната преса излезе с твърденията, че господин министърът е разочарован от резултатите, защото целите не са постигнати и това въжи не само за Южна Италия и за регионалните планове, но и за националния план като цяло. Така че не искам да разбера какво е реалното положение. Твърдите, че леко се притеснявате за постигането на... В пресата твърдите, че се притеснявате за постигането на целите през октомври. А тук ни казвате, че няма да имаме проблеми с постигането на целите нито за октомври, нито за декември. Така че въпросът ми е каква е реалната ситуация. Твърдите, че има проблеми в частност в регионна кампания. Какво се случва там? Казахте, че в този регион не са постигнати целите и че вината е на регионалните власти. А регионалните власти от своя страна казват, че проблемът е в националните власти. Председателката ще ви помоля да побързате. Да, последен въпрос. Допълващ въпрос. Относно националният план, в него се предвижда препрограмиране на средствата и казахте, че има цял един списък с цели, свързани с цифровия дневен ред, меки в подкрепа на младеж, младежите и т.н. Казахте също така, че сте готови да ни представите конкретни данни. Много добре. Но аз искам да, да знам какво се случва конкретно по отношение на цифровия дневен ред, както и по отношение на младеща. този план за действие, който е с доста общ характер, съдържа почти всякакъв вид мерки и не отговаря на тематичното групиране. Тук в момента явно се опитваме да предвидим какви ще са новите правила на италянското правителство, така ли? Председателката, ще ви помоля да бъдете по-кратки. Давам само по минута за въпросите. В противен случай няма да имаме времето да изслушаме отговорите на господин министъра. И така ще помоля колегите, които сега ще вземат думата, да се придържат към една минута. Очевидно е, че имаме нужда от повеждането на някакъв семинар в Италия, но днес нямаме времето да обсъдим подробно тази тема. Сега всеки от колегите има по една минута. Eh, Благодаря ви, госпожо председател. Това, което каза госпожа Мацони за несъответствието в данните, що се отнася до веб страницата на Министерството и това, което ни беше представено, си струва да се обмисли. Принципно аз ще се спра на три въпроса. Ще направя комплимент, ще отправя критика и ще запитам нещо. Първо комплимента – е, вие сте различни от своите предшественици и трябва да кажа, че ни е много приятно да установим тази разлика. Критиката, към която преминавам, за да не звучи всичко твърде розово, е критика спрямо опозицията на италианския парламент по някои въпроси. Вие само отбелязахте, че има теми, които не отговарят пряко на одобреното от нашата комисия, но, например, субсидирането на регионите по трите категории е нещо, което трябва да се разгледа. Не бива да бъдат наказвани тези от тях, като Амбруцо или Сърдиния, които се нуждаят от специални усилия. От е, акцента ми сигурно разбирате, аз съм от Амбруцо. Така че, очевидно, за мен въпросът е важен. Но знам, че това, което се направи, не отговаряше на намерението на парламента и затова се чудя как се стигна до тази ситуация. И накрая, тъй като все още ми остава време от минутата, бихте ли ни казали малко повече за Помпей? Знам, че наистина европейските институции се интересуват живо от този проект. Благодаря ви. господин Карона. Само една минута, за да задам следния въпрос. Напълно съм съгласен, а и приветствам подхода на сегашното италианско правителство към сближаването. Трудното възстановяване, както вие го определихте, е всъщност резултат на факта, че през последните години не се направи необходимото. Ето защо смятам, че и на европейско ниво е необходимо да вземе много по-категорична позиция. И да покажем, че Италия е способна да постигне своите цели. Последните пет години наистина бяха една аномалия, тук съм съгласен с вас. Като казвам това обаче, ще отбележа, че един от основните проблеми е свързан с това, че през следващите 7 години не бива да правим същите грешки. И тук въпросът е как ще поступи италианското правителство, как ще контактува с местните власти, региони, с гражданите, с градовете. През идните 7 години си задавам въпроса дали правителството ще даде възможност на заинтересованите групи да обсъждат не това, което се е правило до сега, а това, което ще се прави те първа. Така че нека чуе позицията ви и по този въпрос, както и макроекономическите условия. Е, национале ди е, ресурси импегнати, че quanto... Освен това, е необходимо да се види какъв процент ресурс имаме след 2013 година. Благодаря ви госпожа Иригоен Перец. Благодаря ви. Знам, че имам само една минута. Благодаря ви, господин министър. Тъй като вие отговаряте за териториалното сближаване, трябва да ви задам следния въпрос. Много е хубаво, че информацията се предоставя по един прозрачен начин. Важно е наистина гражданите да я получат, защото за да можем да преодолеем разочарованието сред европейците, трябва да разчитаме именно на политиката за сближаване. Тя ще доближи гражданите до нас. За това и трябва да видим как фондовете ще обслужат регионите. Не постигнем ли напредък в регионите, всички ще загубим. Това го виждаме и в Италия, и в другите страни. Благодаря ви. Господин Денгелис, благодаря ви. Госпожо председател, господин министър, няколко въпроса. Първо по ексанте условията. интересуваме каква е позицията на правителството. Тези условия не би трябвало да се превръщат в твърде голям товар. Разбирам изискването за намеса и същевременно за гъвкавост. Вторият ми въпрос е по политиката за сближаване – Архитектурата, която се обсъжда като Чили, има за цел да отнеме ресурс от най-развитите региони. Това ме притеснява, тъй като сега преживяваме криза, всички сме изправени пред трудности. и Всъщност най-развитите региони са лост за привличането на инвестиции и за развитието на останалите. Та това малко ме притеснява. На трето място – културата. Тук сме обсъждали надълго и на широко тази тема, защото според нас културното наследство е нещо важно. Това е добра възможност в Италия. Дава естествено възможности за работни места. Затова е много важно да се обърне внимание на културата и да се използва ресурс за една толкова важна цел. И накрая. Приветствам извършеното през последните месеци. Възстановяването е трудно наистина, но е важно да се мисли не само за това колко ще изхарчим, а и как ще изхарчим средствата. Качеството на изразходване. То трябва да гарантира най-добрите инвестиции и работа за младите. Благодаря ви. Заповядайте за отговор. Разполагате с 10 минути. Благодаря ви. Съгласен съм, че има проблем между инвестиционните приоритети и видовете дейности. Мисля, че това имахте предвид вие. И се радвам всъщност, че вие тръгвате по този път, въпреки някои от проблемите. Тук би трябвало през следващите няколко седмици да упражним още по-голям натиск, за да сме сигурни, че ще се стигне до по-добър баланс между концентрацията и маржа за избор. На регионите, както казах неведнъж, не бива да се налага политика, която не им съответства – Зададохте ми много трудния въпрос. Какво имам предвид, като казвам, че искам една обща стратегическа рамка, която да не е изпразнена от съдържание? Аз ще отправя обратно въпроса. Можем ли да кажем, че плана за действие в Италия е твърде разширен, твърде амбициозен? Не, защото ние не можем да кажем, че помагаме на твърде много училища или строим твърде много пътища. При концентрацията може да се мисли за различни видове намеса, но винаги основният въпрос е има ли стратегия или не. Самият аз мисля, че стратегия има. Но разбира се, ако вие проявите интерес, аз бих организирал едно посещение, така че да посветим един ден на обсъждането на тези въпроси и на прототипа на бъдещата финансова рамка. Ще ви дам и пример. Социалното приобщаване само по себе си то не значи кой знае какво. Но ние направихме свой анализ на Южна Италия и стигнахме до извода, че няма никакъв смисъл да се дават пари на предприятия или на хора или на работници и служители, ако не създадем идеята за гражданина в Южна Италия защото договора между гражданина и държавата в Южна Италия е нарушен. Там нямаме това, което на други места в Европа се разбира като нещо нормално. Затова стратегията там ще бъде укрепване на обществения договор. Въпросът е обаче как се постигат целите на една стратегия. Например, ако целта са ви децата, какво правите? Строите повече училища или се грижите за социалното приобщаване в региона? Общата стратегическа рамка е рамката, която ни задава Европа. Е, тя ни помага и ни обяснява какво означава една стратегия, но според мен това не е подходящата стратегия. Имаше и конкретни въпроси по предварителните условия. Струва ми се, че в някои от случаите те трябва да се съобразят с изходната точка. В други случаи обаче не. В Южна Италия ние сме виждали, че наистина е имало случаи, в които не е трябвало да се инвестират в проектите, ако не са изпълнени определени условия, например да се инвестира в събирането на отпадъци или друга дейност. Също времено една специализирана стратегия като че ли означава различни неща в различните региони, затова краткият ми отговор е зависи. Необходимо е да се подкрепя изпълнението. Освен това, доколкото знам, според съвета съществува риск преходните региони да бъдат изключени от допълнителността. Но аз не мисля, че трябва да има изключения. Накрая по системните проблеми Нека премина на италиански, за да обясня позицията на Италия по преходните региони. Нашата позиция е ясна. На тях трябва да се обръща внимание във всички страни. Според Италия, е необходимо да се помага и финансово, като се използват и ресурсите на общността за Италия би било по-добре да постигне тези резултати чрез национален ресурс. Но ако се включат преходните региони като европейски граждани, това ще ми е много приятно. Имахме и въпросите за Италия. Първо са финансирането и факта, че правилата за съфинансирането на общността уточняват един минимум. А Италия е доста го е надвишила. Даваме си сметка, че е добре да намалим малко тези суми, защото сме си сме е, заделили доста средства за съфинансиране и не сме е, съкратили средствата по плановете за действие. Колко минути имам? Три. No, no, sorry, sounds very bad. It sounds I don't want to answer No. Не искам да оставям впечатление, че, а, не, че искам да се измъкна от въпросите, с, а, като питам колко време имам. Италия си дава сметка, че кризата се повлия, и от изборите, които сме правили. Ето, например, в Южна Италия се затварят детски градини, затварят се заведения за грижи за възрастни и за здравни грижи за възрастни. Необходимо е да подобрим услугите. Това са основни потребности. След това технологиите, защото когато става дума за грижа за възрастните, са необходими много технически иновации. времено заедно с председателя, председателите на регионите предприемаме контрациклични мерки. Ето, например, правилата да миними за наместа в областта на малките и средни предприятия, някои изключения за надбавките и уязвимите служители или служителите в неравностойно положение. Така че предприемани са били мерки. Питате дали съм доволен от резултатите. А, има някои поводи за разочарование, именно факта, че тази графика е доста двоизмерна. Не се вижда всичко на нея, но все пак основните цели са били постигнати. Постигната е целта за октомври и ако искаме да постигнем следващите цели през следващите 17 месец, а, извинете, дена, трябва да работи много сериозно. И този тип напредък, стъпка по стъпка, не е признак на свърхдобро администриране, така че не съм чак толкова доволен, но поне успяваме да постигнем целите, които сме си задали. Така не съм напълно доволен, но все пак започваме да се доближаваме до добри резултати. Миналата година сме загубили милиони и половина, но не се предвиждат повече загуби за тази. И накрая за Помпей. Ще започнем работата на петте първи площадки през декември, за да може през януари да е очевидно, че строителните работи в Помпей се финансират с европейски средства. Защо правим всичко това сега? Ами защото Помпей е един от районите в южната част на страната, където има много организирана престъпност. Затова искаме да гарантираме а, провеждането на търговете по такъв начин, че нито едно евро да не отиде в ръцете на престъпниците. Това бе и ангажимент поет от министър-председателя Монти. В края на месеца Правителството ще представи документ, с който да лансира обществен дебат, основан на план за действие и всички ще имат възможност да го коментират. Благодаря много. Благодаря от името на колегите. А, и министър Хадзидакис, и вие сте членове на съвета и е, е, се радваме, че изглежда, че добре познавате е, нашите позиции, защото не винаги е лесно да се е, преговаря с съвета и по много от въпросите се надяваме, че ще постигнем компромиси, които да ни придвижат в посоката, която и вие очертахте днес. Благодаря отново, пожелавам ви успех в следващите месеци и ще се радваме отново да имате възможност да ни гостувате. Благодаря. really like producing a different Italy. You think you will in general succeed, and one thing you will think, and you will. It's amazing